that you can directly go to. Okay, so good morning, everyone. Sorry for being a few minutes late. We will start with 6.6 .6 of the agenda, consideration of... Добър ден на всички. Започваме с точка 6 от дневният ред. А, докладчика не е тук. Добре, аз ще направя изказване от негово име. Аз съм председател, сега ще бъда и докладчик. А, в 9.30 ще дойде господина Алмуния. Затова искам да започнем, възможно най-бързо. На точка 6. Присъединяване на Харватия към конвенцията от 23 юли 1990 за примахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия. Докладчикът е господин Нитрас, но той не може да бъде в Брюксел заради лични проблеми. И за това аз ще е, докладвам. Докладът позволява на Хрватия да се присъедини към конвенцията от 90-та година във връзка с корекцията и това е за примахване двойното данъчно облагане и във връзка с корекция на печалбите на свързани предприятия. Имаше процес на консултации и досието не се оказа проблематично. Нямаше резерви от страна на докладчиците в Сянка и очакваме Харватия да се присъедини възможно най-скоро към тази конвенция. Докладчиците в сянка са съгласни с предложенията. Имаше едно изменение от господин Гуса Томашек. Тя като харватски член на парламента каза, че има нужда от присъединяването към тази конвенция, за да се избегне двойното данъчно облагане. Докладчикът счита, че това изменение е много разумно, логично и го взе предвид в доклада. Въпри настоящите обстоятелства, докладчикът препоръчва да се продължи с темата и ще има доклад този след обед. Не виждам а, никакви. Е, не виждам никой да желая да вземе думата. А, господин Томашек. Благодаря, господин председател. Няма кой знае какво да се каже по тази тема. Ще направим всичко възможно да бъде прият доклада и съответно Харватия да стане пълноправен член на Европейския съюз. Казахте, че има едно изменение, което е внесено – Разбира се, бихме могли да кажем, че това е технична тема и изменението на госпожа Томашеч може да се счете за вид и идеологично. Целта е да се намали а, данъчната тежест върху дънакоплаците. И ще проверим с други колеги в групата какво мислят те. И ако докладчикът наистина харесва това изменение и има мнозинство, добре, няма да има проблем. Вчера в заседанието на групата либералите казаха, трябва ли да смесваме такова едно политическо изменение с технически текст? Аз лично не виждам проблем, но нека да проверя с колегите. И ще видим как те ще реагират. Не знам дали ЕНП ще подкрепи изменението и не знам също дали консерваторите и реформистите ще го подкрепят. Но ще видим, възможно най-скоро. Ще благодаря. Господин Тремоса, някой друг желая ли да вземе думата? Госпожа Маледич. Благодаря. Искам да кажа добър ден на колегите и искам да благодаря на докладчика Нитрас. Изменението на госпожа Томашеч е важно твърдение. Изчитаме, че може да бъде прието. Определено, присъединяването към тази конвенция е важна част от включването на Харватия в Европейския съюз и най-вече е важна за бизнес общността. Благодаря. Благодаря, казва председателя. На второто пленарно заседание през април ще бъде гласуван този текст. Стигаме до следващата точка от дневния ред. Точка 7. Обща система за облагане на дружества, майки и дъщерни дружества от различни държави и членки. Докладчикът е госпожа Клева. Заповядайте. Благодаря. Нека първо да благодаря на докладчиците Сянка и на колегите, които внесаха изменения към доклада. Сравнително малък е броя на измененията. Те са допълващи към моята формулировка. Някой път обаче са напълно противоположни. Предполагам, че всички ще се съгласите, че няма нужда от допълнителни компромиси в този случай. Няколко общи елемента. Много се радвам да видя, че комисията излиза с подобна модернизация на системата за облагането на дружествата майки и дъщерни дружества защото има големи празноти в това законодателство и ние трябва да се борим с измамите. Много често става на този етап се получава едно двойно необлагане и за това трябва да предприемем някакви мерки. Това е част от цялата ни система за борба с измамите в данъчното облагане. Мисля, че така а, ще избегнем така нареченото търсене на по-изгодно законодателство от фирмите. А, където, примерно, те отиват и се регистрират в места, където законодателството е по- нестриктно. Също е, радвам се да видя, че повечето е, членове тук искат също да се затегнат данъчните закони, за да престане с изкривяването на е, конкуренцията. Раз... С замразяването на темата за обща данъчна основа в съвета, Единственото, което можем да направим е просто да продължим да работим по този текст. Единственото, което смятам е, че в държавите членки общата данъчна основа не може да е по-ниска от 75% от средното за Европа. И пет държави членки на този етап не спазват този прак. Считаме, че трябва да има някаква съпоставимост и определено е много трудно да се съпоставят с тези корпоративни данъци. Колегата Гигъл въвед... предложи няколко изменения, относно директивата за дъщерните дружества и дружествата майки, но той не е тук днес. А, исках да кажа, че подкрепям измененията му. И искам също да благодаря на всички докладчици в Сянка, както вече казах, за доброто сътрудничество през изминалите седмици. Благодаря. Благодаря, госпожа Калева. Имаме желаящи да вземат думата. Господин Клинц. Благодаря. Това предложение трябва да бъде прието. При все това имам въпрос относно техническото транспониране. Разбрах, изслушах и разбрах предложението на докладчика. в държавите, където се намират дружествата майки, ще бъдат, там няма да се плащат данъци, ако в държавата, където се намира дъщерното предприятие, данъка се отдържа при източника, като той тази, този данък не може да бъде по-нисък от 75% от средната ния данък за Европейския съюз. Но мога да ви кажа, че е много трудно това да стане на практика, защото има някои държави, които предвиждат намаления, дерогации във връзка с а, местното си законодателство. Така че не съм много сигурен дали този подход на докладчика ще е, спре или ще попречи поне частично на двойното необлагане. А това, което бихме могли да направим, е да имаме по-строги правила, но не можем пък да си позволим и двойно облагане. Има държави, които имат и допълнителни данъци върху предприятията. Например, в Германия имаме специален данък Гювербуштоер. Това е такса върху економическата дейност. Така че не вярвам, че изменение 10 ще е, спре е, данъчната конкуренция. Столуя, господин Столуя. Проведохме интересен дебат, подкрепихме голям брой от измененията. Съгласен съм обаче с господин Клинц. Не можем да подкрепим измененията, които поставят такива ограничения, както например, корпоративен данък не повече от 70, не по-малко от 75% от средният такъв за Европейския съюз и така нататък. Не можем да подкрепим подобни прагове. Първо, защото имаме държави, където има много ясна данъчна политика, И това е част от националните политики, не е в европейските компетенции. Има също така и едно друго изменение. За така наречените 10% онла на компаниите. Предложението е да се увеличи този процент на 15%. Като се изключат тези две предложения, можем да подкрепим доклада. Благодаря. Благодаря. Не знам дали комисията иска думата. Добре, давам думата отново на госпожа Клева. А, да, съгласна съм. Казах още от самото начало, че има изменения, където са, имаме пълно противопоставяне на това, което аз предложих. А, Аз вярвам, че някой ден ще имаме хармонизация на европейските дан... данъците в европейските държави. Знам, че има различия между различните политически групи. И за това има такова разнообразие на позициите. И наистина е много трудно да се направи съпоставка между данъците в различните държави членки. Давам си сметка за това. Почти невъзможно е да се направи това изчисление 15,5. Но така иначе винаги можем да се стремим да бъдем по-амбициозни. И да дадем на новия парламент повече възможности за преговори. Но, както вече казах, още в момента, в който измененията бяха внесени, вече се виждаха различията в политическите позиции. Благодаря, каза председателя. Този доклад ще бъде гласуван на втората пленарна сесия през април. Прекъсваме за няколко минути и след това ще продължим 9.30 с комисаря Алмония. Чакаме комисаря. Благодаря. Okay, um, we may resume now, uh, and I'm very pleased. Възобновяваме заседанието си. За мен е чест да приветствам с добре дошъл комисаря Алмуния за последен обмен на мнения. Извинявам се, но имам а, а, бронхит и затова казах и на комисаря, че не може да ме целуне. А, нищо лично. Просто в а, случай, че а, се излъчваме в интернет и ако ме видите, че отблъсквам комисаря, това е причината. И така. За последен път комисаря е тук сред нас в ЕКОН. Затова ви приветствам с добре дошъл. Бих искала да ви благодаря за доброто сътрудничество с парламента и в частност с парламентарната комисия ЕКОН в рамките на този мандат на парламента. имаме изслушване на комисаря. Виждате тук имам един документ с три въпроса към вас. Един от тези въпроси е как е, ще продължите сътрудничеството с парламента. А, вие ми казахте, че ще продължите сътрудничеството и дори поискахте да се подпишете под документа. Ще събирам подписи от всички комисари, за да изпълнят обещанията си. Но това е просто един предварителен документ, който трябва да осигури добро, добър, добра процедура по вземане на решение в Европейската комисия, добро сътрудничество, отчетност пред Европейския парламент по отношение и на другите компетенции, които са в компетенциите на другите комисари. Надявам се, че новия комисар и новия състав на парламентарната комисия ЕКОН ще продължат добрите практики, на които ние сложихме начало. Както поискахме в един от докладите ни, поискахме пълен диалог в областта на конкуренцията. Засиленото сътрудничество трябва да включва отчетността и диалога от една страна, както и навременен обмен на информация от друга страна. За нас е удоволствие, че а, дойдохте днес, както и че идвахте всеки път, когато ви канехме. А, трудно беше дори за нас да намерим свободно време, за да ви поканим с оглед на а, многобройната работа, която трябваше да свършим, за което се извиняваме. А, както вече казах, а, това не се дължи на нежелание от наша страна, както вие, така и ние сме много натоварени, така че още веднъж се извинявам, че понякога а, трябваше да съкръщаваме времето, което ви отреждахме. Вие ми изпращахте всички документи, аз пък от своя страна ги препращах на а, членовете на комисията, както и на работната група по конкурентоспособност. А, нещата не винаги бяха перфектни, нещо, което ви напомняхме от време на време, но това се случва във всички области на работа на Европейската комисия. Но поставихме началото на а, една добра основа на работа. Нуждаем се на, на програма на Европейската комисия по отношение на конкуренцията, която да позволи на Европейския парламент също да планира работата си по въпросите за конкуренцията. Това ще ни позволи да подготвяме и срещи с националните експерти във връзка с привеждането в изпълнение на законодателните и незаконодателните инструменти. Би било добре, ако това се превърне в рутинна практика и да не трябва всеки път а, а, да пишем а, конкретно нашата молба. В рамките на проблемите в правото на конкуренцията, знаете, че има тристранна среща и мисля, че вие ще присъствате на нея днес след обед. От дълго време искахме тази среща, включително и при предишния състав на парламента заявихме, че темата е доста спорна и затова тя трябва да се взема в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение. Благодаря ви за това, че изпълнихте обещанието си към парламента, че ще се опитате да го направите. Надявам се, че днес след обед по удовлетворителен начин ще стигнем до решение. Така ще създадем добър прецедент за случаите, в които имаме други промени на договорите, които предвиждат по-голямо участие на Европейския парламент в демократичната процедура по вземане на решение в областта на конкуренцията. Надявам се, че ще може да решим и някои свързани с основния проблеми днес след обед. Сътрудничим се и с вашата служба. Вашата служба пък работи в добро сътрудничество с Генерална дирекция вътрешен пазар по отношение на а, валутния обмен. Положителен резултат имаме в това отношение. Много неща се случват по отношение на държавната помощ, включително а, акт от Европейската комисия а, по отношение на кризата или така нареченото съобщение за а, кризата. Имаме и документ за банките, както и бе започната процедурата за модернизиране на финансите. Държавната помощ на банките се урежда по смисъла на специално законодателство. Тя е обект на безпокойство и е обект на доклада за конкуренцията. Имаме временни правила, при, извинете, прияти от Европейската комисия по отношение на финансовата система и те ще бъдат добър инструмент за управление на кризата. Имаше обаче някои опасения във връзка с това, че тези правила може да се отразят на публичния дефицит. Това обаче излиза отвъд вашите правомощия. По модернизирането на държавната помощ ние подчертахме необходимостта от по-целенасочени помощи и по-ефективни процедури. Допитаха се до нас по смисъл на член 109 от договора модернизиране на държавната помощ и правната рамка. Ние дадохме нашето мнение в това отношение и бих искала да подчертая, че липсата на процедура по съвместно вземане на решение в това отношение е доста незадоволителна. Бих искала да напомня скорошната ни роля в споразумението с Швейцария, по което парламента даде своето одобрение. Сега обаче не е сигурно дали това споразумение ще остане с оглед на резултатите от наскоро проведения референдум в Швейцария. Комисията ЕКОН винаги е подкрепяла, както на европейско равнище, европейската мрежа в областта на конкуренцията. Подкрепяхме го и на международно равнище. Много често при сливане на предприятия са засегнати няколко юрисдикции. Затова а, работихме, бихме искали да получим повече информация за подобни споразумения за търговия и за в бъдеще. Смятам, че с удоволствие можем да стигнем до заключението, че работихме добре с вас. Знае, че все още не си тръгвате, но предстоят избори, така че няма да се видим повече. Благодаря ви още веднъж. Да кажем, че ви пишем 8 от 10. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ти, Шаран за милите думи. След дълъг период на срещи с тази комисия, обсъждания с вас и с теб, 4 годишно сътрудничество. Надявам се, че на края на моя мандат, който е малко по-дълъг от вашия, ще мога да получа 9-9,5 точки от 10. Все още не съм приключил работата си. Парламента ще бъде тук до последния ден от мандата ми, а аз се надявам, че той ще бъде 31 октомври тази година. Искрено се надявам, че преди тази дата Ще има назначаване на председателите, на съвета, на комисията, назначаване на комисарите и че те всички ще минат, ще се представят отлично на изслушванията, включително и моя наследник в областта на конкуренцията. За мен това беше златна възможност да работя в сътрудничество с вашата комисия. Изключително съм щастлив, че имах тази възможност и, както вие казахте, въпреки ограниченията, въведени от договора по отношение на пълното участие на Европейския парламент в процеса на вземане на решения по тези теми. Сътрудничеството ни беше изключително отворено, мило, прозрачно. От моя гледна точка то беше изключително полезно и положително. Нека да напомня къде се намираме в края на мандата. Нека ви напомня и как, по какво ми остава да работя през следващите месеци. Вие споменахте директивата за а, частноправните вреди. Надяваме се, че тристранната среща днес след обед ще бъде успешна и че директивата ще бъде приета преди европейските избори. Тя представлява голяма крачка напред по пълното изпълнение на политиката в областта на конкуренцията, както от страна на публичния сектор, така и от страна на частния сектор. Частният сектор също се нуждае от този законодателен акт, за да може да получи компенсации при положение, че има нарушаване на правото на конкуренция. Директивата е важна и за държавите членки, за да може да имаме равнопоставеност на европейско равнище, за да може да се привеждат в изпълнение решенията, които се вземат на европейско равнище, да се приведат в изпълнение на а, национално равнище. Ще гласуваме на пленарното през април по този законодателен акт. От економическа гледна точка се намираме в доста трудни времена. Единния пазар е заплашен, тъй като той не бе изцяло завършен. Както знаете, остават ни големи предизвикателства властта на далеко съобщенията, на цифровизацията, енергийния сектор, сектора на услугите и така нататък и така нататък. Политиката в областта на конкуренцията и единния пазар са два елемента, които обслужват една и съща цел, а именно по-добро включване на нашата економика в европейската такава. Това трябва да бъде от полза за нашите граждани, за компаниите, за малките и средни предприятия. Това се вписва и в нашия европейски модел и ще доведе до растеж. Както казах, важно е както за гражданите, така и за държавите членки. Именно това е пътя, по който трябва да а, поемем. За това и тласкахме натам нещата в областта на конкуренцията. Първо, в областта на финансовия сектор, както и вие казахте, тези години беше много важно инструментите от политиката в областта на конкуренцията да се използват, за да се засили финансовия сектор. Знаем, че кризата нанесе големи щети, затова трябваше да се актуализира регулаторната рамка за държавните помощи, която беше изготвена в началото на кризата. Трябваше да я преработим, за да може инструментите да бъдат използвани за рефинансиране на финансовия сектор, да се постигне до равнопоставеност, да се използват минимално парите на данакоплаците за преструктурирането на банковата система и на финансовия сектор. Последният преглед на правилата за държавните помощи в финансовия сектор се проведе миналото лято. Приведохме в изпълнение тези решения с доста добри резултати в някои случаи. Редица банки изплатиха или изплащат на държавите членки финансовите средства, които получиха в началото на кризата. В други случаи пък банките просто е, обявиха филит, фалит, защото те не можаха да останат на пазара, въпреки помощта, която получиха от публичния сектор. Над 20 случая на а, обявяване в неплатежоспособност на банки имаме през тези години. Сега в някои области работим с конкретни банки от държави като Гърция, Кипър, Ирландия, Португалия, Испания – Работим с тези банкови институции, привеждаме в изпълнение решения, които бяха приети, благодарение не само на национални средства, но и благодарение на средства от конкретни програми за финансова защита, насочени към тези конкретни държави. Ако е необходимо, след като се направи преглед на активите от страна на Европейската централна банка, ще се преразгледат и действията ни спрямо тези държави. Правилата трябва да се преразгледат в момент, който не е най-лошия от кризата, момент, който ни позволява да използваме инструментите за държавна подкрепа, при положение, че акционерите и кредиторите на банковите институции не могат да помогнат посредством спасителните пакети благодарение и на вашия принос към законодателната дискусия, успяхме да се справим. Насърчаваме провеждането на разследвания. Знаете, че е, взехме решения за съглашения сред някои банки. Така, например, се въведоха референтни стойности за лихвените проценти, работим с някои банкови институции, които не искаха да развалят картелите и съглашенията. Продължихме да работим и по въпроса за дериватите, както и дериватите за лихвените проценти. Все още нямаме официално решение за започване на разследване за евентуална корупция при определянето на референтните стойности. Работим и в а, някои конкретни области, които са свързани с подправяне на референтните стойности за суровините и цената на петрола. В областта на картелите имаме разследвания и в областта на автомобилстроенето. Приехме две решения Фон и Лайн Харнисес. Утре ще бъде прието ново решение в това отношение за автомобилни части. Провеждат се и други разследвания, така че моя наследник ще трябва да приключи работата по тях. Тази индустрия е много важна, автомобилната индустрия е много важна за цялата ни индустрия като цяло. В енергийния сектор имаме случая с Газпром. Миналата седмица или преди няколко седмици всъщност приехме решение, започнахме разследване за евентуална злоупотреба с доминантно положение – по, с някои електроснабдителни компании, като например тази в България. Миналата седмица приехме новите насоки в областта на енергоснабдяването. Целта е да се насърчат възобновяеми, използването на възобновяемите енергии и постигането на целите, свързани с околната среда, които бяха зададени в нашата стратегия. Същевременно обаче трябва да вземем предвид и последиците от така изработената стратегия, както и финансирането и с публични средства – така, например, интензивното използване на електроенергията трябва да бъде отчетено, за да се балансира стратегията. Трябва да насочим публичните средства към целите, свързани с околната среда и електроснабдяването, но същевременно трябва да вземем предвид дали това е съвместимо или не с глобалната стратегия трябва да отчетем и какви са последиците на нашите усилия за тези ключови сектори на индустрията. Работим много по телекомуникациите. В момента е, има две много важни случая на сливане е, в Ирландия и в Германия. С тях се занимаваме. Много важни сливания. В един сектор, който има нужда и от подкрепа. Е, защото там се налага да се направят огромни инвестиции, за да се подобри качеството на мрежите и на услугите и на конкурентоспособността за всички, които участват на този пазар. Пазара се развива много бързо, там и участниците са изключително важни. Ние е, имаме задължение да защитаваме конкуренцията и не можем да създаваме стратегия за инвестиции и за подобряване на мрежите, ако ще се ограничава конкуренцията. Трябва да има баланси и именно за това се разглеждат и тези две сливания. Е, комисията ще ги разглежда в близки месеци. Продължава и разследването за Google. Знаете, че сме говорили по този въпрос нееднократно, включително и с членове на вашата комисия и други парламентаристи. Излязохме с насоки за друг важен сектор. Става дума за въздухоплаването, насоки за държавната помощ. Ако имате въпроси, можем да дискутираме. И миналата седмица излязохме с други е, важни насоки е, за е, дейността в областта на научните изследвания и иновациите. Не мога да пропусна да прочертая колко е важно да се работи с съответните а, инвестиции и подкрепа за тази дейност научни изследвания и иновации. И накрая други законодателни инициативи, които са били е, обсъждани в парламента и в което ние имаме принос съвместно с комисар Барние, Става дума за реформата на директивата за плащанията, а също така и въпроса за директивата Мифит капиталови, адекватно на капиталовите изисквания – също е, знаем за позицията на вашата комисия е, и тя напълно отговаря на това, което ние се натъкваме в нашите разследвания от една страна и в Европа и международни, примерно това свързано с MasterCard. Тоест много се радвам, че има такова сходство на позициите между парламента и комисията по толкова важни елементи, като например системата за плащания. И отново благодаря за топлите думи, за гостоприемството, за сътрудничеството. Пожелавам ви успех в следващите избори. Е, надявам се, че ще бъдете тук отново, особено членовете на моята собствена партия и ви благодаря отново. So, uh, thank you very much. Председателят. Благодаря е, много. Аз е, лично е, не, се, не раздавам комплименти тук така. И сега тръгваме с въпросите. От името на НП Заповядайте. Господин Бидеген. Пожелавам ви успех в изборите. Не, не мисля, че ще говоря чак толкова в контекста на изборите, но все пак искам да коментирам следното. В случая с Google, като че ли сте успели да постигнете повече концесии, отколкото други регулаторни органи. И ако този случай стигне до съда, ще може ли да постигнете и повече от това, което сте успяли? А също con usted, pero si es así, ojalá. Entiendo que, según ha dicho, tampoco hay. Uh, Аз съм uh, докладчик по uh, директивата МИС. Може ли uh, да, ни, да коментирате какви са резултатите? Sí, muchas gracias, señor Zola. Efectivamente, no le voy a apoyar en, en las elecciones. Le deseo lo mejor personalmente. Благодаря. Да, не, не, аз няма изрично да ви подкрепям и да върша кампания за вас в изборите, но ви пожелавам успех и на господин Деланген, разбира се. Доколкото съм ясно, един е, компетентен орган извън Европа се занимава с същия случай, с който се занимаваме ние в Европа. Ние работим от 2012 година. Е, става дума за Google. Федералната комисия в Штатите започнала разследването си горе-долу, когато и ние, е, с същите възражения и Федералната комисия е приключила с разследването си преди 15 месеца. Тя е одобрила настоящото положение, постигнала някакви споразумения с Google, но трябва да се знае, че позицията на Google в Штатите е много силна. Те имат много силно присъствие на пазара. В е, Штатите е, те имат 70 75% пазарен дял. Има двама други два конкуренти, е, които обаче нямат, които имат пазарен дял, но не е толкова голям. А в Европа обаче пазарният дял на Google е над 90%. И не е защото в Европа няма конкуренти, а просто защото хората инстинктивно се обръщат към една търсачка, като пуснат интернет, отколкото да търсят какво има налично. Повечето европейци просто автоматично избират Google. И в такъв смисъл аз нямам желание да критикувам решението на Федералната комисия в Штатите. Положението там е различно, може би не е достатъчно, за да потвърди е, тяхното отношение, но е, положението в Европа е различно. И ние в момента е, минаваме към фазата, когато подготвяме вече официалните е, доводи за нашите възражения. Последните е, предложения на Google стигнаха до нас края на януари и е, се отнасят до, според нас, обоснованите ни възражения. Ние ще водим диалог по всяко отделно възражение, може би е, част от аргументите е, ще се окажат достатъчно валидни, но не смятам, че ние ще имаме причина да сменим съществено нашите възражения. Случая продължава и разследването продължава, затова няма да коментирам, за да не предрешавам нещата. Съвсем скоро аз се срещах с ваши колеги. Преди края на нашия мандат разследването ще приключи, това съм убеден. Нямаме фиксирана дата за това кога ще влезе случай в съда, но сме в последната фаза на разследването. Според мен, дискусията не винаги се разбира достатъчно правилно. И в този случай, и в е, други е, се поставя въпроса е, защо ние процедираме така. Ние се позоваваме на член 9 от регламента за злоупотреба с доминирано положение. Там си има задължителни законови изисквания за е, борба с е, бариери е, пред конкуренцията. И защо правиме това? Защото ние се позоваваме на определени факти. Не виждам причина да процедираме по друг начин. И в този случай защото ние имаме определени резултати от разследването и искаме да реагираме на тях. По силата на член 7 може да се разглежда възможността да искаме е, забрана, но когато е, разгледахме фактите, решихме, че по-скоро трябва да вървим, по, да работим по силата на член 9 така процедирахме и с Apple и Samsung. Започнахме с член 7, след което стигнахме до заключението, че е по-добре да приложим член 9. За, за сега нямаме достатъчно аргументи, за да се позовем на член 7, както настояват някои, но ние не смятаме, че има достатъчно аргументи за това. Така че е, най-важно е да се разглежда всеки отделен случай по същество, дали има е, проблем с е, конкуренцията. И да се използват съответните инструменти, които имаме по силата на политиката за защита на конкуренцията. Ние всъщност в момента провеждаме действия екс пост, след като е установено злоупотреба с е, доминиращо положение на пазар. Председателката, благодаря много. Е важна темата за момента. От е, социалистите и демократите давам думата на Антолин Санчес Пресе. Благодаря. Наистина е важно да поддържаме връзките и комуникацията между институциите. Вие в комисията също наблегнахте много на тази политика на, конститу... на институционално извинете, сътрудничество и прозрачност. И това, което искам да кажа е, че тези отношения, които изградихме, наистина са много положителни. Също трябва да кажем, че за първи път в рамките на политиката по конкуренцията успяхме да стигнем до някакви законодателни решения. Ние а, в парламента сме законодател. Това е нещо ново. Това беше нещо, което ние изтъкнахме още в началото на този процес, просто защото считам, че по този начин наистина успяваме да допълним нашата, да допълним работата. Разбира се, комисарят много пъти идва тук през тези 5 години на мандата си. Но има също елементи, на които искам да наблегна. Например, прозрачността. Прозрачността винаги е била необходима. Много е важно всички да бъдат информирани. Комисията дава детална информация относно кризата каква е съответно, какво е влиянието на кризата върху дънакоплаците, върху потребителите. Така трябва да продължава и за напред. Когато говорим за забрани, добре е да помислим какви можем да, да направим, какви можем да въведем но най-важното е да видим кой път ще изберем, когато налагаме такива. Трябва да продължим в това отношение да мислим, въпреки промяната на регламента от 2003. Трябва също, както вече сме го казвали, да наблегнем на отделните аспекти Трябва да намерим синергии между отделните сектори. Трябва също да наблегнем на конкуренцията. Пазара трябва да бъде напълно независим. И, същото, и в същото време трябва да видим как решенията да имат едно и също действие навсякъде. Много пъти сме го казвали не винаги сме можели да имаме едно и също въздействие с едно и също решение. Трябва да се замислим. И благодаря още веднъж на комисаря за присъствието, на толкова и за сътрудничество през миналите години. Благодаря. Благодаря за вашите добри думи. Много работа беше свършена през изминалите години. Не само по конкуренцията и свързаните с нея въпроси, но въобще в целият набор от отговорности в моето портфолио. И благодаря на господин Санчес председател, не само защото сме от една и съща държава, но благодаря за доброто сътрудничество и мисля, че е тъжно, че всяко нещо си има край. Относно прозрачността с държавните помощи. Като цяло, финансовия сектор, банковия сектор, както знаете, там има специфични усилия за постигане на някакви резултати. Резултати, които са представени годишно. И ние се опитахме да ги представим възможно най-разбираемо. Определено имаме голямо количество обществени ресурси, които отиват в банките. Това са пари на накоплаците. И беше направено наистина голямо усилие да се преструктурират банките. Считам, че благодарение на тези помощи, държавни помощи, постигнахме по-добри резултати. Сега включваме нови насоки за, в пакета за модернизация с а, цел да се оправдае търсенето на такива насоки. Тоест, ние си даваме сметка за това, което става в държавите членки. Всички заинтересовани страни си дават сметка. Тези държавни помощи се отпускат навсякъде. И определено считам, че тези насоки представляват голям напредък. Нещо друго, свързано с Google, знаете, бяхме взели много решения по член 9. Как бихме могли да дадем компенсация за щети на жертвите на подобно нарушение на член 9? Това ще бъде въпрос и за бъдеще. Много важен въпрос. Ако искаме такива решения по член 7, член, член 9, трябва да решим как а, трябва да се коригира тази злоупотреба с монопол на позиция на пазара. Със сигурност трябва да дадем компенсации на тези, които са били ощетени. Комисията и съвета определено разсъждават по въпроса. Опитваме се да подпомогнем националните власти, които са част от европейската мрежа. Това е много важно. Прилагаме правилата от договора и трябва да продължим така, възможно най-редовно и стрихно трябва да спазваме правилата от договора. И това ще стане с решение от националните власти. Това е ключов елемент в резултатите, които очакваме да получим. И националните власти не винаги имат достатъчна независимост, която искат, за да си свършат работата така, както трябва. Това е проблем на държавите членки. Има също така сега, по-настоящем, една много или няколко много трудни ситуации, но не винаги имаме нужните правни инструменти за това. Има много секторни власти, които идват, които са свързани с други сектори и националните регулаторни органи не винаги са точно толкова независими, колкото ни трябва, за да постигнем резултат. За това трябва да има минимални изисквания за независимост на всички национални компетентни органи. Благодаря. А, тук става един испански диалог, сега господин Тремоза. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на комисаря Алмуния за присъствието му тук и за доброто сътрудничество през изминалите 5 години. Имам два конкретни въпроса относно случая с Google а, и а, пакета от мерки. Първо, относно мониторинговия тръст. Европейските организации на потребителите дадоха оценка на този мониторинг и на прилагането на решенията. И второ, относно механизмът за поръчки и за търгове, Google трябваше да представи трите кандидата. Това са основните елементи, които Google смята да направи. Но тези, които са спечелили подобни търгове, не са тези, които са представили на ниската цена или най-интересната оригинална оферта и така нататък. Мисля, че трябва да помислим кое е най-доброто за потребителите. Може би цените са по-високи с услугите на Google. Така че може би с това, което правим, всъщност само ще засилим доминираща позиция на Google. Благодаря. Благодаря. Не мога да влизам в конкретните детайли сега, детайли относно самото разследване. Не тук е мястото. на едно заседание между членовете на този, тази комисия и други експерти а, дадох допълнителна информация, но сега на това заседание днес ще се придържам към общи забележки. По елементите, които споменахте, когато трябва да се вземе на практика решение относно Google и да се приложи то, нещо, което е важно за комисията, всички ние виждаме, че трябва да се изготвят постоянни редовни доклади по а, конкуренцията, може би на всяко 3 месече. Това са доклади, които се базират на а, оценката на комисията. И да взимаме предвид всякакви жалби, идващи от всякакви сектори. Естествено, потребителските организации в Европа са нашия партньор за подобни разговори. Освен това имаме член 9 и Като се има предвид спецификата на случая тук, най-вероятно последствията ще са много големи. Така че всяка асоциация, всяка организация с конкретни коментари за неспазване на правилата по член 9 е добре дошла. И може да се обръща към нас. Миналата година, например, имахме такова, такова оплакване по член 9. Решението дойде веднага, много бързо. В момента, в който получихме информацията за неспазване на въпросния член 9 и ние веднага спряхме нарушението, а също и нанесохме нужните санкции. Тоест, работата на този мониторинг по член 9 е наистина много ефикасна. Относно присъждането на търговете, на позициите от такива а, търсачки, които принадлежат на Google. И, и това как ги нареждат, т.е. видимостта на дадените фирми, е много деликатна тема. И ако, примерно, някой наистина кликне върху ваш, линка към вашия сайт, защото той е бил поставен на първо място, вие ще трябва да плащате. Но това е много относително. и услугите, които принадлежат на Google, ще бъдат споделени между Google и другите, които участват в съревнованието. Благодаря. А сега Best Icon от зелените. Благодаря. Искам да се спра на два елемента. Държавните помощи за енергийният сектор и второ един конкретен случай за летището в Холандия. Първо, миналата година в предложението ви казахте, че трябва да, да се наблегне на технологичната неутралност. Единственото, което бих казал е, че съсредоточаването в тази технологична неутралност за ВИ за Холандия от 2008 до сега Единственото, което постигнахме е увеличение от 1% от 3 на 4% ВИ източници. Тоест, вашата идея за технологична неутралност въобще не работи. Ако считате, че така насърчавате ВИ източниците и постигате европейски цели, просто се питам в каква посока вървите. А като погледнах сега новият анализ, мисля, че не всички са го видели, като че ли не променяте технология, е, насоката. Мисля, че може да се вкарат много повече идеи за специфични технологии, но определено искам да чуя от вас какво означава за вас, например, ако имате една а, дългосрочна технология, която става все по-скъпа, която се ускъпява с годините, това е ядрената енергия. Какво мислите, например, за схемите на Обединеното кралство, които подкрепят точно тази технология? И кога мислите да предложите нова такава схема за подпомагане? Чувам 9 май като дата, но мисля, че има нужда от допълнителни консултации и мисля, че трябва наистина да си отделите повече време и да помислите как трябва да процедираме. Вторият основен случай е летището в, а, а, в Холандия, което е близо до германската граница. А, то е близо до едно немско летище и се отпускат едни помощи, почти 20 милиона. А от друга страна, немското летище на Мюнстер губи печалби и а, защото няма полети до него. Има също и подобен случай на други държави. А, пак две летища, едното с държавни помощи, другото без. В гранични райони едното губи, а другото а, убира полетите. Благодаря. Сега нека да се върнем на технологичната неутралност по принцип на теория е много приятна и хубава, обаче на практика се оказа, че не работи. Признаваме, казвам го тук, че след много широки консултации можем да сме сигурни, че всички отговори вече бяха включени. Имаше много такива, които продължават и продължават да се анализират. Както знаете, ние не разполагаме с неограничени ресурси, човешки ресурси. Нашите служби работят максимално и аз лично съм напълно удовлетворен как работи службата на Генерал дирекция конкуренция и как се дават енергийните и как всъщност изгражда енергийните насоки. Така ще продължи и до последния ден на работа на комисията. Но нека да кажа, че ние очакваме на 9 април да се приемат тези насоки и те да влязат в сила на 1 юли тази година. И преди влизането в сила на насоките, те ще бъдат приечи от тези, които искат да прилагат насоките както трябва. Относно технологичната неутралност, това е добър принцип. Много трудно обаче е да се приложи на практика. Опитах се в текста, който беше представен, да оставя достатъчно ниво гъвкавост, за да се позволи а, да се използват, да се тестват различни пилотни проекти и да имаме прогресивен напредък към максималното ниво на подобна технологична неутралност. В някои случаи това е невъзможно. В някои случаи е възможно. Казахте за холандският случай. Има много други случаи. Холандия не е единствената държава в Европейския съюз и има и други елементи, други становища по въпроса, които а, показват, че можем да напредваме прагматично и да счетем, че това е добър принцип. Вече тече а, разследване относно а, британските инвестиции в ядрената енергия. Миналият октомври стартирахме това разследване, то тече от декември, работим по него и британските власти също а, очакват с нетърпение решението но случаят е много комплексен и на фона на тази комплексност, която си е нещо нормално, ние трябва да използваме директно разпоредбите от договора, за да решим по какви критерии ще а, изградим съвместимостта на техния проект или, и как този проект ще бъде съгласуване евентуално с насоките. Защото нито по предишните насоки, нито по настоящите не, няма такова участие на ядрената енергия. Тоест тук прилагаме директно договора и трябва да включим всички евентуални а, договори и насоки. Ако не успеем да вземем крайно решение по този случай, по време на този мандат на комисията. Той ще остане на наследника ми, така да се каже. Но все пак се надявам, искрено искам да го приключим в нашия мандат. Относно летището, не знам този случай. Ако си спомняте, скоро приехме едни насоки за летищата и за компаниите, където се изграждат много ясни критерии относно начина по който се а, оценява инвестициите, как точно ще протичат инвестициите в летища и летищна инфраструктура, според различните характеристики. И основното е да се види а, дали ще има частична или пълна оперативна помощ. И трябва да вземем предвид доколко тайно летище може да бъде заменено с друго в областта, в същия регион. И дали също така това летище нанася щети на други типове транспорт. И да сме сигурни за положителните резултати от развитието на това летище. И случая, за който вие споменахте, две летища твърде близо едно от друго. Първото летище, което е било там още от преди, което е било подпомагано, не само национално, но и са структурни. То е летище, което е, работи под капацитета си. Ако правилно си спомням случая, а, те са на по-малко от 100 км. Ако правилно си спомням. Ще разгледам този случай. Не си спомням точно дали има вече решение по него или не. А, ще ви отговоря писмен вид. Благодаря. Okay, uh, thank you. We'll have to be... Благодаря ви. Трябва да спазваме малко повече дисциплината, за да има време за всички. Господин Ланген от НП. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Това е четвъртия ми мандат в парламентарната комисия ЕКОН, така че бих искал да ви направя комплимент. Вие сте първия от 94-та година на насам, който не взима чисто политически решения. Марио Монти беше професор по италиански, Нели Круз не ни включваше наистина в преговорите и сега дойде вашия ред и аз бих искал да ви благодаря за това, че приехте да обсъждате нещата с Европейския парламент, не така чисто и просто за шоуто, ами за да можем наистина да обсъждаме нещата заедно. Въпросът ми е свързан с възобновяемите енергии в контекста на държавните помощи държавни помощи, които се отпускат по смисъла на немското законодателство а, за а, начинания в сферата на околната среда. Вие се спряхте на конкуренцията на Европейския съюз с останалия свят – както и конкуренцията вътре в Европейския съюз, като цитирахте цифрата от 20% за собствения капитал – Основният принцип трябва да бъде електроснабдяването да не се поставя под въпрос. Аз просто бих искал да ви приканя да ни държите в течение за всичко, което се случва в това отношение. На следващо място, основните насоки за въздухоплаването. Има много нерешени случаи в това отношение. Дали до октомври месец ще имате време да изготвите нови ръководни линии? Това е въпросът ми. Следващ въпрос Бих искал да се спра на един регионален проблем. Общественото мнение не винаги разбира добре политиката в областта на конкуренцията. Въпреки това обаче тази политика е краягален камък на европейската политика. А, може би а, знаете случая, в а, който една голяма компания трябваше да продаде производството си, немска компания, и тя цитира вашето име, като каза, че заради вас трябва да го направи. Знаете, е, че за мен политиката в областта на конкуренцията е много важна за вътрешния пазар. Вие как възнамерявате да е, работите по въпроса, за да няма подобни случаи за в бъдеще? Благодаря ви, господин Ланген, казва комисаря за милите думи. От 2004 година насам, не само в областта на конкуренцията, но и в други области, отношенията ни бяха наистина много добри. Аз и вас няма да подкрепя конкретно в изборите, но ще продължа да ви бъда приятел. As as you said, as you that... Както и вие казахте, политиката в областта на конкуренцията не се ползва с добро име в обществеността, но а, въпреки това няма да ви подкрепя конкретно. Нека да се върнем на а, ръководните линии. В тези ръководни линии има пет основни момента. Например, как да се предостави публичност помощ на енергийната инфраструктура, как тази помощ да бъде съобразена с енергоефективните мерки, как се свързва тази помощ с механизма за капацитета и не на последно място, как да се гледа на специалното третиране, което се отрежда в някои държави, включително и в Германия – на потребители, които не могат да заплатят пълната цена. Цена, която се плаща от всички останали потребители. Обсъдили сме въпроса и с конкретния сектор. Днес, след това изслушване, дори имам две срещи с представители на сектори, които са пряко засегнати от тези ръководни линии. Разбира се, обсъждаме момента и с държавите членки, включително и с Германия. Въпреки, че за съжаление не мога да разбера немската преса, не мога да я чета всяка сутрин, но виждам, че името ми не може да бъде транскрибирано на немски, първото ми име, така че просто си познавам фамилното име но се нуждаят преводач, когато чета преседа. Не трябва да се стига до прекомерно данъчно облагане при възобновяемите електроенергии. Този сектор трябва да бъде избран на базата на интензитета на цените при енергообразуването, както и с оглед на интензивността на търговията. Защото с оглед на вътрешния пазар е необходимо да оправдаем тази дерогация. Трябва да вземем предвид принципа на въглеродни разливи и оттичания към други региони на света, където има по-различни цени. Тоест взима се предвид интензивността на търговията и на енергоснабдяването. Това е първия критерий, който прилагаме и благодарение на който стигаме до един списък с конкретни сектори. Сега, как се прилага изключението? В ръководните линии общия принцип е следният. Изключението може да се приложи, ако се отиде над съответната стойност на добавената стойност. Но в някои сектори има висока интензивност на енергоснабдяване и за тези сектори искаме специално третиране. Така, например, сега определяме до каква степен даден сектор трябва да бъде разглеждан по по-различен начин, по по-благоприятен начин и като приложим този критерий, разделяме различните сектори. Все още не сме приключили това разграничение. На 9 април ще приемем решението, което означава, че в последната минута ще трябва отново да преразгледаме всичко, защото непрекъснато постъпва информация, която ни е необходима, за да определим дали дадено изключение, дадена дерогация може да се приложи. Това не засяга е, само една държава членка и ние не можем да мислим само за една държава членка, а за цялата индустрия защото може да има сектори, които не могат да си платят. А ние сме длъжни да мислим на европейско равнище. Не можем да взимаме предвид само положението на конкретна държава членка. Сигурен съм обаче, че ще стигнем до добър компромис. Както и вие казахте, аз обичам преговорите, но обичам да преговарям по това, което подлежи на договаряне. А това, което не подлежи на договаряне, няма какво да правим по него. Да, разбира се, имаме няколко неразрешени проблеми. Когато а, приехме ръководните линии, приехме няколко решения на базата на тези ръководни линии. След това приехме една втора група от а, решения. Опитвам се да ускоря нещата, но не мога да ви кажа на 31 октомври в полунощ колко неразрешени случаи ще има. Този случай, който вие цитирахте, няма да цитирам лицето, което се занимава с обявяването в неплатежоспособност в Германия, но вие знаете да е кого имам предвид. Знаете какви бяха критериите ни в този конкретен случай, Норбургрин? Грин. Последния път, когато се срещнахме в Страсбург, заявих, че няма да обсъждам начина по който се прилага немското законодателство. Тези, които прилагат немското законодателство обаче, трябва много добре да го познават, както и европейската правна рамка. Така че няма какво да обсъждаме в това отношение. Операторите трябва да прилагат националната законодателна рамка, която трябва да отговаря на европейската. Аз не се намесвам в досиета, които са свързани с обявяването в неплатежоспособност и за начина по който трябва да се прилага законодателството. Това е. Благодаря ви. Имаме още 5 оратори и 20 минути, така че моля да побързаме малко. Кратки въпроси, последвани от кратки отговори. Предлагам така да процедураме, процедираме, извинете, защото в противен случай последните три моратори ще трябва да се групират, иначе няма да свършим на време. Лиза. Благодаря, господин председател. Ще говоря на английски, за да е по-бързо. Въпросът ми е свързан с правилата в областта на конкуренцията и държавните помощи. Когато сравнихте е, решаването на спорове, е, преструктурирането на банковите институции, извинете, в Европейския съюз и извън него, е, попадаме в контекста на единия механизъм за надзор. В този контекст имам два въпроса. Имаме инструменти за стабилизиране на правителствата в Европейската банка за развитие и инвестиции. Благодарение на тези инструменти ще се предоставя известна помощ ще се даде някакъв механизъм за контролиране на щетите от фалиращите банки. Но в рамките на механизъма а, такова нещо не се предвижда. Няма го нито в нашето предложение, нито в това на съвета. Но има условия за използването на финансовите средства. Банката за инвестиции и реконструиране имаме а, таван от 20%, но там се предвиждат също така и 20% от рисково свързаните активи тези условия трябва да бъдат изпълнени, за да може да се задейства механизма. В един механизъм за надзор също имаме условие, което означава, че са на лице няколко различни системи в Европейския съюз и извън него. Вие какво смятате? Какво е вашето мнение по този въпрос? Имайки предвид единния пазар, няма ли да се стигне до смесване на изискванията в Европейския съюз и извън него? На следващо място, действията по преструктуриране. Ние в парламента бихме искали да дадем силна роля на Европейската комисия в това отношение, но въпросът ми е комисията готова ли е да се самоорганизира, за да може да упражнява контрол върху евентуалното неправомерно използване на средствата. Питам, защото имаме ограничено време. Можем ли да разчитаме на Европейската комисия че тя ще се включи в действията по преструктуриране. Без това по никакъв начин да застрашава самата процедура. Съвсем накратко ще ви отговоря, защото навлязохме в технически подробности. Не сега е момента да ги обсъждаме но винаги може да се свържете с мен и с хората от службата ми. Принципът е следния. Имаме правила за държавните помощи, които се отнасят за банковите институции, за преструктурирането, за всякаква форма на публична подкрепа. Тези правила се прилагат към 28-те държави членки няма различни равнища на прилагане, защото една банка принадлежи към банковия съюз, пък друга не принадлежава. Не. Трябва да има равно третиране при разглеждането на държавните помощи за преструктурирането на банките, нещата строят по по-различен начин по отношение на това дали банката е член или не на банковия съюз. Сега, възможно ли е? Ще видим на теория, е възможно. Въпреки, че остават някои подробности, които трябва да бъдат доискусорени. Както знаете, когато изготвяхме а, нашето предложение за механизма за преструктуриране в Европейската комисия, ние предлагахме да се запазят изключителните правомощия на Европейската комисия при прилагането на правилата в областта на държавните помощи. Борда, изпълнителния борд, както и управителният съвет на механизма се остава в настоящия състав. По начина по който го имаме и днес. Но за в бъдеще с механизма за преструктуриране той ще бъде въведен в целия Европейски съюз. Сега съществува само в някои държави членки. По отношение на плана за преструктуриране, в това отношение отиваме отвъд държавните помощи. Имайки предвид, че сме в края на мандата си, мога да ви кажа и личното си мнение. Аз изцяло подкрепям казаното от Мишел Барние, а той казва, няма да приема Европейската комисия да има само 3 часа, за да вземе решение. Не. Европейската комисия трябва да се намеси, но когато трябва да се намеси, е, тя се нуждае от някакъв разумен срок, за да може да задейства процедурата. Ако законодателите смятат, че комисията трябва да вземе решение за 3 часа, аз предпочитам Европейската комисия да се откаже и да каже, ми вие решавайте. Държавните помощи винаги ще бъдат в изключителните правомощия на Европейската комисия. Но моля ви се, не притискайте комисията в стената, до стената, защото така не се прави. Благодаря. Благодаря, госпожа Малетич. Също ще говоря на английски, за да става по-бързо. За свободна конкуренция е, е изключително е, важно да има съответни условия, защото това създава и растеж. За това трябва да има съответната политика в страните членки. Една от препоръките от страна на комисията за страните членки е да подкрепи економическия растеж с предбанков сетълмент. Сега това се въвежда и в Харватия. Има много плюсове и минуси от въвеждането на тази система и бих искал да чуя вашето мнение. Как разглеждате вие този въпрос от гледна точка на конкуренцията? Кои са най- основните проблеми при е, прилагането. Не разбрах за какво точно става дума. Става дума за сетълмент при е, обявяване на банкрут. Тук не става дума за политика за конкуренция, а за е, законодателство. И ако става дума за публични средства, трябва винаги да има е, и елемент на държавна помощ. Комисията не може да използва инструментите за помощ, за да изготвя национално законодателство на национално ниво за случаите на несъстои... Е, несъстоятелност. Но е, това законодателство трябва да описва условията, в които могат да се е, случват тези неща, но разбира се, комисията може да помага. В много случаи ние сме дали възможност да съществуват двата законови режима, съответните разпоредби за конкуренция на европейско ниво и националното законодателство. Сега давам думата на госпожа Макарти. Аз също искам да благодаря на господин комисаря и неговия персонал за отличната работа. Смятам, че създадохте много възможности за равнопоставеност винаги с вашата откритост, с чувството за хумор за желанието да ни оформирате в рамките на изискванията за конфиденциалност. Във всички случаи работехме много добре, поне това е моето чувство от времето, когато бях председател на комисията. Искам да задам въпроса, споменахте за критерии и това става все по-трудно като област за работа. Вие работихте отлично по случая Либор, също законодателството за борба с тръстовете също е много полезно. Но в края на кращата, когато ние търсиме смяна на поведението, винаги се намира начин да се, винаги се търсят от ответните страни и вратички. Затова е необходимо и да има достатъчно ясно формулирано законодателство, но да се търси и промяна на етиката. Вие работихте по въпроса с Форекс, с а, критериите също за нефтодобивната промишленост. Смитам, че трябва в тези области има и повече контрол. Смятате ли, че трябва да се включат и а, е, съответните агенции защото поне в нашата комисия е много трудно да постигнем единодушие за това докъде да се простира съответното законодателство за критериите. Някой иска да стига по-далеч, други не толкова. И един чисто философски въпрос. Какво смятате, че трябва да се направи по време на вашия мандат? Не, не, не казвам всичко да направите, но кои са приоритетите, които искате да приключите преди да привърши мандата ви? и кои смятате, че ще бъдат най-успешните ви области на работа? А какви също смятате, че ще бъдат бъдещите е, най-горещи теми и области, където ще има проблеми, е, когато работим за преодоляване на е, поведение, което води до спиране на конкурентността? Благодаря за любезните думи. Политиката за конкурентна способност, когато действа, тя е много е, мощна. Тя има съвсем директни и огромни резултати, но това е инструмент, който се прилага след е, фактите, експост, т.е. ние се занимаваме с конкретни случаи, с конкретни нарушения, евентуално се опитваме да ускорим е, процеса. Не ми е лесно обаче да предвидя бъдещето, ще се опитам да отговоря. Все пак. За критериите. Работим за критериите за лихвени проценти. Три банки и един брокер е, в момента се разследват за е, случая Либор. Ще има и последващи действия. По Форекс е, се извършва подготвителна работа. Има разследване също за дериватите, свързани с петропродукти и съответно работим по критериите и не знам, може би ще има и подобни случаи в бъдеще, не знам. Мога да кажа, че ако е, имахме повече ресурси от гледна точка на персонал, може би ще може да а, направим и някои разследвания екс-официо. В момента имаме твърде много работа с конкретните случаи, по които работим. Тази работа ще продължи и следващите години, така че следващия комисар за конкуренция, част от неговата дейност ще бъде съсредоточен върху тази, тези моменти. Критериите също ще бъдат дообмисляни в бъдеще и е, ние трябва да внимаваме много да няма и сътрудничество за злоупотреба с преформулиране на критериите. За финансовия сектор и съответните е, злоупотреби и неправомерно поведение. Там въпросът е изключително сложен, защото въпросът е какво може да направи регулатора, какво може да направи съответния орган за защита на конкуренцията. Аз съм се срещал с много представители от е, индустрията, срещах, имах такива срещи преди няколко месеца и те е, честно си признаха, че се безпокоят от това, че гражданите, клиентите им нямат доверие в финансовите услуги от, заради това, което разбрахме по време на кризата. И е, не става дума само за необходимостта от ново законодателство. Ние работим по тази тема. Не става дума само и за прилагане на политиката за конкур... защита на конкуренция. Работим и по това и не сме сами. Е, и в Америка и други страни също се работи много силно по този въпрос, но става дума за поведение, което е, се насажда от съответния отрасъл. Е, те преди кризата много искаха да ни убедят, че е, трябва да има саморегулиране, т.е. те сами да формулират етичните си стандарти ние не, може, не следва да им налагаме нищо. Но е, проблема е много сериозен. Ако продължим да откриваме подобни злоупотреби, е, на кого ще имаме доверие? Все пак това е индустрия, която се основава на е, доверие и там е много важно да формулираме критерии. За енергетиката също ключов сектор, не мога да обясна сега за една-две минути защо е, това е така, но ние работим с регулаторите, с е, органите за защита на е, конкуренцията, телекомите също, цифровата индустрия и всички съответно свързващи теми. Там още няма регулация, в един момент вероятно ще започне и това да се случва на различни нива, в различни отрасли, но Междувременно единственият инструмент, почти единственият инструмент, с който разполагаме, трябва да може да бъде използван за решаване на проблемите. Има злоупотреба, примерно с използване на патенти за стандарти. Това е изключително важно за взаимната съвместимост на системите. Благодаря, господин комисар. Вече започваме да е, надхвърляме отделението време. Само на двама души ще дам думата по този повод. Благодаря. Това е господин Скинер. Благодаря, е, господин комисар. Благодаря за това, че се срещнахте с нас. Е, е, срещата при закрити врата, ми, поне за мен, бе много е, полезна. Е, съжалявам, че прочетохме във вестниците за нея на другия ден, защото ние трябва да уважаваме себе си и другите. А, за Google още не е решен проблем. Аз лично не съм сигурен, че съм съгласен с вас. Мисля, че и други колеги имат това мнение, но смятам, че е много полезно да чуем вашето мнение по въпроса. Казвате, че в Штатите съответната комисия много леко, леки санкции е наложила, леко е действала. А, вие в момента като че ли давате един буфер от 5 години, но а, не може ли да се действа малко по-краткосрочен план? Т.е. ако искаме да поставим нещата под въпрос и да проверим, да можем да го направим по-скоро. А второ въпроса с Ливърпул и парите, които са предоставени от структурните фондове е, за Ферибот. Там участва и е, правителството на Обединеното кралство, но тези е, структурни фондове не могат да се използват конкурентно, така да се каже, но има вече е, разнобой в е, тълкуването дали правомерно са използвани средствата. Може ли да разясните? Остава и господин... А, господин Клинца напуснал залата, значи давам думата на комисаря. Благодаря. Мога да го отговоря на господин Скинър за една минута. За Google. Аз е, също имам своите е, безпокойства, защото когато има среща при закрити врати, не е редно на следващия ден да можем да прочетем в каквато и да е медия за тях, било то физическа или виртуална. А сега за ангажиментите по член 9, ако се нарушат в рамките на 5 години, последиците са незабавни и много строги. И тези 5 годишни ангажименти е, се отнасят до 4 основни е, проблема. Не става дума общо. Ние в момента разследваме е, компанията като цяло. Тя ни предложи ангажименти за 5 години – но това не ни ограничава в е, възможността да налагаме законодателството си по силата е, на член 9. Ние винаги можем е, да повдигнем дело. Ако има нарушение на ангажиментите, ще има контрол, разбира се, наблюдение и ако има нарушение на ангажиментите, веднага ще има реакция, което обаче не вързва ръцете на комисията да действа и при други е, нарушения. По отношение на Ливърпул не мога да ви отговоря, не съм запознат. Изпълне... Изпратете ми подробности и ще мога да ви отговоря. И накрая, господин Клинц. Само един кратък въпрос, господин комисар. Като цяло, е, законодателството за борба е, за повишаване на конкуренцията са достатъчно строги навсякъде. И бихте ли е, коментирали обаче какво е това законодателство в новоразвиващите се пазари, като Китай и Бразилия? Благодаря, господин Клинц, благодаря ви много и за вашето сътрудничество от толкова години. Ние имаме много добри отношения с властите е, за конкуренция в останалите индустриализирани страни. И тези отношения се развиват от години е, посредством двустранни е, контакти и меморандуми за разбирателство, за да могат да бъдат формализирани, официализирани подобни контакти. И е, сме работили по много случаи, които засягат е, две-три е, правни режима на различни страни. Така че ние работим и е, така има много сериозна конвергенция, включително и в борбата с. Е, злоупотребата. С развиващите се страни също сме, е, работиме, е, с, е, подписали сме меморандум за разбирателство с трите китайски органа в това отношение. С един от тях имахме стари взаимоотношения, но сега работим с трите. В Индия преди месеци подписахме, с Бразилия имаме подписано споразумение, с Русия също. И сега предлагаме на конку... О, органа за конкуренция за... на ЮАР да създадеме такова сътрудничество. Имаме две платформи. Една е ОИСР, защото страни, които са членове е, също е, можем да работим с тях. Е, е, китайците, примерно, участват пък в международната мрежа за конкурентоспособност. Неформална, изключително полезна платформа за обсъждане на мнение, за обсъждане на конкретни случаи, за създаване на специални групи и така нататък. И тези платформи все повече се интегрират в нашите мрежи много активно. Но мога да кажа, че не във всички случаи имат съответните органи степента на политическа независимост, която е необходима за добро провеждане на политика за конкуренция в някои случаи е, да сътрудничеството ни е добро, но в някои случаи е, тяхната политическа независимост не е на необходимото ниво. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Благодаря за това последно обсъждане и обмяна на мнение. господин комисарът също казва довиждане. So we move on to the next item of the agenda. Продължаваме с следващият елемент от дневния ред. Следващата точка – публично изслушване с Даниел Нуи, председател на надзорния комитет на ЕЦП. Това е първото такова изслушване, предвидено по междуинституционалните споразумения бяха изпратени писмени въпроси на госпожа Нуи. Имаше отговор на една страна от писмен вид също. И сега искам да благодаря на госпожа Нуи за присъствието и тук. И, и давам думата за изказване между 10 и 15 минути. microphone. Yes. Okay. Mr. Chairman, honorable members of the European Parliament, this is indeed my first. Господин председател, това ми е първото изслушване тук в тази функция. Ангажирам се да спазвам правилата на споразумението и е много важно да изпълнявам да изградим ефективна а, и ясна дейност в, в, в, в полза на нашите а, граждани. Тъй като това е последното изслушване на този тип, тук искам да благодаря за, на председателката, на господин председателя също, за прилагането на регламентът, за, който ще улесни нещата за въвеждане на банковият съюз. Първо, относно изготвянето на ИССМ, радваме се, че, докум... че вече от по-голямата част от процеса е свършена и са избрани членовете. Също съставът на съвместният надзорен екип който представлява ключовият, крайъгълният елемент на системата, ще вече се изгражда и съответно се преговаря с, вътре в ЕЦБ, както и в националните надзорни органи. ЕЦБ също е, предвижда специфични менеджерски решения, за да изгради съвместните надзорни екипи, а също и да осъществи връзката между няколко национални органи, които не са свързани на този етап. През май месец тази година ще излезе окончателното решение след обществените консултации. Също развихме надзорният модел на ИССМ, това, тези насоки покриват общите принципи, процедури и, така, и правила, които ще засягат големите и не толкова големи банки и също процедурите за сътрудничество в, по механизма. Защо този наръчник е толкова важен елемент? И защо трябва да има също и обществена версия на този елемент? В момента се изготвя, знаете, и рамката за нашата работа и обществените консултации са предвидени за първата половина на 2014 а като те трябва да влязат в сила през ноември 2014. Надзорният комитет в момента разглежда процедурните правила за кодекса на поведение и също регламента не изисква излично такъв за членовете на надзорният комитет по-скоро говори за етични правила, които ще прилагаме, например тези свързани с конфликта на интереси при различни работодатели. Кодекс на поведение също засяга и нашият състав, нашият персонал и ние го разширихме към всички взимащи решения органи е, в е, нашата група. И всичко това е така, както е предвидено помежду институционалните споразумения. Също е предвидено прилагането на принципа на разпределение и разделение на функциите. Надзорният борт а, предвижда доклад за разпределението на тези функции. И също надзорният комитет предвиди, че ще се представя един а, м- тримесечен доклад за управлението. Това означава, че всичко, което е направено от януари до март, протокола от работата ще бъде представена публична. И също надзорният комитет реши, че този протокол ще бъде представен и на Европейският парламент, ако Европейският парламент поиска подобно предаване на доклад. Тоест, съобщавам ви го, ако решите, че имате нужда от тази информация и че тримесечно предаване на доклади не е достатъчно. Също, нека да кажа, че а, оценката ще бъде много стрикна. За стрес тестовете прагът Тези прагове са по-високи от стандартните прагове. И а, така или иначе, стрес тестовете ще включва капиталовите изисквания, които вече са залегнали. А, крайният резултат ще бъде много по-изискващ от преди. И прилагането на тази оценка вече е решена. Изграждат се 7 портфолиота, които трябва да бъдат изградени. Ние сме на втори етап в момента, е изпълнителната фаза и ще има две, два наръчника, които ще се публикуват през март. Целта е тук да се увеличи доверието в нашата работа и разбирането им. След това, нека също така да ви дам някои цифри за 120 банки, които участват, към 70 вече са избрани да участват и те и ние смятаме, че над хиляда одитен, души одитен персонал ще участват. И а, ще има а, една сума, която ще се ангажира от над 3 милиона а, евро, което всъщност е голяма част от рисковия капитал на банките. Ще има широк, широко включване на банките в стрес-тест занятията през 2014. За да се подсили доверието в нашата работа, имаме нужда също от много ясни ограничения, както на европейско, така и национално ниво. Призовавам държавите членки да спазят стриктните ангажименти, които са поели за изграждане на различни мерки на национално ниво, включително и а, механизма за вземане на решения относно капитал на банките и да елиминиране на уязвимостта. А сега нека да пристъпя към третата си основна а, точка, а именно Банковият съюз. Какво е постигнато вече? Много голям напредък, възоснова на исторически стандарти. Европейският парламент много допринесе, но ние трябва да запазим набраната скорост. Съвместните усилия и ангажименти на всички действащи страни ще допринесат за пред за завършването на банковият съюз, а също и да имаме добър законодателен процес, който да гарантира, че имаме оперативност възможно най-скоро след като ЕЦБ и а, ние се опитваме да имаме ясен механизъм за сътрудничество, за надзор и адекватни те а, адекватни споразумения. Не трябва да се чака, докато се вземе местно решение, трябва ли да има някакво действие или не, когато вече е много късно и трябва да се види как може да има достъп до фонда за резолюциите. Също надявам се, че ние и че Европейският съюз съвместно ще а, допринесем за а, Добрата интеграция на банковия съюз в Европа трябва да се осигурят между граничните връзки и да се изгради една предпазна мрежа срещу нова банкова криза. Благодаря. Мадам Нуи, ви старна. Благодаря, госпожо Нуи. Започваме с господин Балц от НП. Благодаря ви, господин председател. Госпожо Нуи, радвам се да ви видя сред нас. Бих искал да ви задам три въпроса. Първо, Европейския парламент следи за явното разграничение между надзора от страна на ЕЦБ и финансирането. Европейската централна банка се ангажира по отношение на подготвителната фаза на създаване на единия надзорен механизъм. Много е важно да се направи обща оценка на банковите институции. Осъществяването на тази оценка трябва да бъде извършена от надзорен орган, а не от политически такъв. Въпросът ми е, Какво бихте направили, за да може надзорния съвет да упражнява въпросния надзор? Следващ въпрос. Как гарантирате, че ЕЦБ и единия надзорен механизъм в рамките на подготвителната фаза няма да бъдат повлияни от външни лица? Ако трябва да има външна намеса, каква ще бъде максималната им степен на влияние? На следващо място, във връзка с стрес тестовете. Струва ми се, че рисковете, които трябва да бъдат оценени, са трудно оценими. Как ще гарантирате поставянето на акцента върху малкото финансиране, върху финансирането на нискорискови активи, което означава, че въздухоплавателният сектор изцяло отпада? Отговор на госпожа Нуи. Благодаря ви. Във връзка с разделянето на валутната политика и надзора – Въпросът ви е много важен. Да, действително ще бъдат създадени правила в Европейската централна банка, за да се изпълнят поетите ангажименти. Работата вече започна, но въпросът е деликатен, защото трябва да се вземе предвид тази необходимост от разграничаване на надзора и валутната политика. Същевременно обаче трябва да имаме синергия, макропруденциален надзор и финансова стабилност. Благодарение на регламента за единния надзорен механизъм, Европейската Централна банка по-настоящем разполага с необходимия инструментариум. Затова просто трябва да гарантираме, че ще постигнем всички синергии в тази област. Когато имаме повече яснота, когато е, имаме изградени правила, ще ви ги предоставя. Във връзка с оценката. За да сме сигурни, че ще имаме явен и прозрачен резултат, се нуждаем и от прозрачна методология. Наскоро се публикува наръчник. Имаме гарантирано качество на всички равнища, на национално такова и на европейско. Има екипи, в които членуват представители на националните компетентни власти и този екип прави партньорска проверка на място във всяка държава членка, за да се гарантира качеството. Това ще гарантира също така силно добро управление на проекта. Ще има консултация с надзорния комитет, ще имаме и консултативен комитет. Затова, уверявам ви, следим за качеството на управлението. На въпроса за външните участници. Ако правилно разбрах въпроса ви, Оливър Уиман бе наед след конкурсна процедура. Те работят под опеката на Европейската централна банка. Имаме и насоки за критериите за наемане. Те въжат за всички държави членки Това е необходимо, за да има добър имидж и цялата процедура. Тук не говорим за аудиторите, които обикновено упражняват одит в банковите институции или пък аудиторите, които участват в стрес тестовете в различните държави членки. По последния въпрос не съм сигурна, че добре го разбрах. Аз разбрах, че говорите за вноските, за обезпечаването, извинявайте. Точно сега работим по изискванията за оценката на обезпечаването. Ще се спазва принципа на пропорционалност – и ще помислим дали не трябва да следваме един и същи принцип във всички държави членки, за да гарантираме равнопоставеност между тях. Благодаря ви от името на социалистите. Госпожа Ферейра. Благодаря ви, госпожо Нуи, че сте отново сред нас. Вие донесохте и добри новини. Трудно е да се а, изпълнява толкова трудна задача. Въпросът ми е свързан с а, банковия съюз. Третата тема, на която се спряхте. Вие казахте, че се нуждаете от добър механизъм за преструктуриране. В него трябва да има 4-5 елемента. Бихте ли могла да навлезете в по-големи подробности? Важно е за качеството на надзора, преструктурирането също да бъде извършвано както трябва и да отговаря на определени стандарти. Опитваме се да, приключваме прегу... да приключим преговорите по въпроса и не ни се се иска да стигаме до лоша сделка. Така че бихте ли подплатили малко повече темата и това, което вие казахте в началото? Имам и въпрос във връзка с преходния период за наследствата. Предвижда се дълъг преходен период. Първоначално се говореше за 3 години. Период, в който да се определи кой е наследствения елемент – т.е. период преди да се премине към новата система. Но за нашата работа яснотата в това отношение е много важна. Затова бихте ли могла малко по-подробно да опишете вашето виждане? Как съвета ще работи заедно с управлението на средствата? Не се ли нуждаем на по-технически подход за всяка индивидуална банка, вместо да се навлиза в някаква обща дискусия за всички банкови институции. Това разграничение е от съществено значение за Европейския парламент. Така че ще ми бъде изключително интересно да чуя отговора ви. Елиса е докладчик по механизма за преструктуриране. Тя наистина върши отлична работа. Госпожа Нуй, да, да, ние следим отблизо вашата работа. Тя също е много важна и за нас. Необходимо е законодателния процес да приключи колкото се може по-бързо и да бъде приведено в изпълнение регламента. Преструктурирането изисква бързи решения. Времето често липсва, затова е необходимо колкото се може повече да се съкрати процеса на вземане на решение. Важно е преструктурирането да се извършва, хайде да не кажем за 24 часа, но поне в рамките на един уикенд. По фонда. Ако продължим да имаме отрицателни последствия върху финансовия сектор, през сега предложения период ще бъде твърде дълъг. Може би трябва да а, имаме 3 годишен период, от 10 до стигне да падне на 3. Трябва да има и предпазни механизми под формата на засилване на капацитета на отпускане на кредити, предпазните механизми се предвиждат и в преходния период, за да има равно третиране на всички случаи и за да може да се обединят ресурсите. Това означава, че всички последващи случаи ще попаднат в предпазния механизъм не на европейско равнище, а на национално. Но се нуждаем от общи механизми, за да може да имаме и един стабилен фонд. Механизмите заместват фондовете от предишните ресурси, тези механизми трябва да се отнасят за всички банкови институции, а не само тези, които са пряко засегнати от фонда за преструктуриране. Затова се нуждаем от Европейски фонд. По преходния период за въпросите по наследствеността ще имаме пълна яснота, след като видим резултата на оценката оценката на качеството, ще се спре на рисковите и не толкова прозрачните портфолия. Ще видим дали има разпоредби, които липсват, дали имаме необслужвани заеми. Ще проведем и стрес тестове. Така че смятам, че след като получим резултата от комплексната оценка, ще имаме ясна представа за положението. Впрочем, ще има ще се установи дали има недостиг на капитал, благодарение на комплексната оценка. Ако е необходимо, ще се оформят и национални предпазни механизми. Ако такива липсват, ще имаме европейско а, подпомагане под формата на заем. Ще има и фонд за пряко рекапитализиране. Но наистина се нуждаем от яснота, а тя ще дойде от комплексната оценка. Наистина много трудно начинание е това по разпределението на правомощията между изпълнителното бюро и а, съвета. Не знам повече подробности, не мога да ви отговоря точно. Изпълнителното а, бюро трябва да разполага с правомощия, за да взима решения. То трябва да бъде отчетно и да се отчита включително и пред европейските институции. Thank you, uh, Nui, on behalf of ALDE, Mr. Clint. Благодаря, госпожа Мария Михал и за АЛДЕ, господин Клинт. Господин Клинц. Два въпроса искам да задам. Първо, ние искаме един механизъм за надзор, който да създаде разделяне между еврозоната и останалите членове на Европейския съюз. Тоест имаме интерес а, страните, които не членуват в еврозоната, да се присъединят към единия надзорен механизъм, възможно най-скоро. Какво следва да се направи, какво може да се направи според вас и кой трябва да се заеме с това да ускори този процес на присъединяване на страните извън еврозоната към единния надзорен механизъм. Второ, като си има предвид ограниченията в времето, вие трябва да разчитате, разбира се, и на подкрепа на външни експерти. Ние сме наясно, че тези така наречени експерти не винаги са свършили възхитително работата си в миналото. И как ще направите така, че да подсигурите достатъчно високо качество на, тяхните, на техните услуги? Аз е, напълно съм съгласна с вас е, е, с коментара, че не бива да има разделение между страни от еврозоната и останалите. Има два начина да се постигне това. Първо, да се работи в много тясно сътрудничество с Европейската агенция за банките, която отговаря за единните правила. Например, повечето от инструменти за проверка на качествите на активите и цялостните стрес тестове дойдоха от Европейския банков орган. И аз съм е, убедена, че е, сътрудничеството между страните от еврозоната и, и извън нея е, и страните, които се присъединяват към механизма и още не, се извършва именно от тази институция. В бъдеще също би трябвало да се поеме от Европейския банков орган този процес. Те също Надзорният съвет на единния надзорен механизъм също трябва да бъде част, представен в Европейския банков орган. Така че е, за мен е взаимоотношенията с банковия орган са от качествено значение. А за това дали страните ще се присъединят към единния надзорен механизъм, определено се надявам, че това ще се случи. И най-добрият начин да направим така, че това да се случи е просто да си свършим много добре работата. Благодаря. Да, извинете, не отговорих на вторият въпрос по отношение на управлението за комплексната оценка за използването на е, консултанти и външни аудитори. Ние сме формулирали и провеждаме дискусии на различни нива за, за сътрудничество, за осигуряване на лидерство, за консултации е, Съответно имаме назначен ръководител на проект, който е свързан с е, работа по микропруденциален надзор и работи в съответното звено. В комплексната оценка се включват е, е, възможности да се поставят под въпрос предложенията на експертите. Има съответна звено, където се изготвя методологията и се оглеждат е, съответните предложения. Имаме и офиси по комплексната оценка във всички национални органи. Е, като съответно се консултираме с националните власти преди да приложим съответната методология. Оглеждаме предложенията посредством е, диалози с банката, с банковите федерации, с Федерацията на аудиторите. Това се извършва регулярно. И е, съм убедена, че е, управлението е на възможно най-добро ниво в това отношение. Благодаря, госпожо. Но и е, от името на ЕКРЕ, господин Зиле. Благодаря за подробните отговори. Аз имам два въпроса. Единият е свързан с сътрудничеството, официалното сътрудничество на е, съвета на единния надзорен механизъм и съответните е, органи в Штатите, е, Канада и така нататък. Вие вече преговаряте с тях по споразумение за търговия и инвестиции с което ще стане възможно е, да стигнат до Европа финансови услуги и инструменти, които са организирани под чуждо законодателство. Тук вече се отразява това и на нивото на системен риск. Въпросът ми е каква е вашата оценка в този смисъл. И второ, в духа на въпроса на господин Клинц, банки от не еврозоната, които работят в еврозоната. Някои такива банки, примерно от Швейцария, доминират, да речем, в Балтийските страни. Те скоро ще влязат всичките в еврозоната. И тогава един е, общ надзорен механизъм ще може ли ефективно да осъществява надзор е, над е, банките, които не са в еврозоната? И ще има ли надзор на съответните кредитни институции, така наречените Мозеров институции от, не, от страни не членки на еврозоната? Отговор да, благодаря. Ние разговаряме определено много с институции извън Европейския съюз, с надзорниците от Штатите, с Международния валутен фонд, именно по въпросите на комплексната оценка. Ние считаме, че трябва да разясним какво правим, да покажем готовност да бъдем напълно прозрачни за това какво правим, каква е методологията ни, за да можем да възвърнем доверието в европейските банки, след като си свършим работата. Е, сигурно сте забелязали, че ние сме е, и един от нашите генерални директори е бивш надзорник от щатите, т.е. имаме възможност да черпиме опит от най-добри практики извън Европейския съюз. И един от представителите на ЕЦБ, е, представителен в надзорния борт, ще бъде е, надзорник от Канада, който в момента все още наблюдава банки и финансови институции в Канада. Това е Джули Диксън. Тоест, отново ще имаме възможност да се учим от опита на чужди институции и да извличаме максимални ползи от техните най-добри практики. Що се отнася до неевропейските банки в еврозоната или е, банки, които не са от единия надзорен механизъм? ние поставяме много, много е, силен акцент последните три месеца на тези взаимоотношения е, имаше и е, семинар е, именно за подобни ръководни кадри включително за страните, за надзорниците в страните домакини, тъй като има няко... а пък някои банки бяха представени и в двата семинара. Единия беше за страните домакини, другите за изпращащите страни. Смятаме, че е изключително важно за да формулираме и ангажименти, за да има добър, добър режим на надзор и в страната на происход и в приемащата страна. Що се отнася до, до Балтийските, скандинавските страни, аз имам ясни наблюдения там и е, поисках е, е, всъщност да ми направят един документ за скандинавския режим включително е, да има възможност за е, общи проверки на място. Така че ще се опитаме да въведем тези най-добри е, практики за надзор. Този, Жук Весела се занимава с изготвянето на съответната документация. Той е финландец, така че познава много добре техните модели и е, ще направим така, че да няма допълнителни затруднения е, за е, упражняването на надзор в скандинавски банки, които не са включени в единия механизъм. Господин Гиголт. Добре е дошла след нас госпожа Нои. Имам два въпроса към вас. Първо, вие коментирахте тук устно, а и в писмените отговори, за които ви благодаря, коментирахте, че е, надзорния съвет е, възнамерява да ни изпраща отчет е, на всеки три месеца. По време на дългите преговори. Наши колеги е, вероятно си спомнят колко дълги бяха тези преговори. И ние искахме да ни се предоставя нещо като протоколи. Не използвахме точно думата протокол, за да не, а, да, да не стане прецедента на това, което стана с управителния съвет на ЕЦБ. Но така имахме предвид нещо подобно. И а, въпросът е да ни се изпраща информация непосредствено след заседанията. Вие казахте, че сте готова да направите това и искам да ви помоля сега да се придържате към този си ангажимент. А що се отнася до комплексната оценка, искам да продължа в духа на изказването на господин Клинц. Бихте ли били готови да споделите с нас а, кои съветници работят с кои, по кои банки. Е, според мен това ще бъде едно много сериозно постижение по отношение на прозрачността. Да знаем кой съветник работи е, по темите на коя банка. Относно а, процедурният правилник, Доколкото го разбирам, това става въпрос за протокола, няма проблеми. Ще докладвам за случилото се е, на надзорният комитет и за това всъщност имаме с цел прозрачност, имаме и а, такова решение на всяко три месече да се изпращат а, доклади. Относно списъкът, кои съветници работят по кои банки, не мога да отговоря днес, но обещавам по-нататък да отговоря, защото трябва да съм сигурна дали ми е разрешено от правна гледна точка да давам такава информация защото а, много случаи консултанти, външни консултанти също биват ангажирани от ЕЦБ, но също има и такива, които са ангажирани от националните надзорни органи и не съм сигурна дали ми е позволено да давам такава информация. След като се осведомя, ще ви отговоря. Благодаря. Може би, обаче тази информация и тези консултанти не могат да бъдат третирани еднакво от, едната, от една страна. Най-вероятно ще получим отговор на определени въпроси, защото имена, името, което видяхме в финансовата преса, като че ли вече а, повдига въпроси за финансови интереси, конфликт на финансови интереси, защото някои от съветниците а, са проверявали една банка преди години и сега са получили мандат за проверка на друга банка. И броят на възможните компании в тази област е толкова ограничен, че определено не се ли тревожите, че ще бъде трудно да няма конфликт на интереси и да има пълна независимост на консултантите? Как евентуално ще се справите с такъв потенциален конфликт на интереси, като избирате различните консултанти и съветници? Да, наистина има ограничен брой аудиторски фирми. Това, което се иска като критерии, които ЕЦБ трябва да дава на националните супервайзори, е да не се използват аудитори, аудитори които са били в контакт с банката за предните две финансови години. Признавам, че това не е кой знае колко дълъг период, но а, все пак а, евентуално тези хора може да са били в контакт с банката преди три години. Гос... Благодаря господин Гиголът. Сега господин Дорфман. В последния доклад на Комисията за макроекономическото неравновесие се говореше и се критикуваше италианската банкова система, по-специално малкият сектор, фрагментацията на този сектор и ам, ниските печалби и по-специално се казва, че кооперативните банки в Италия са най-слабото звено в системата. Като си има предвид какво се случва на място и като се погледне, например, че в Италия има много малки такива банки, бих казал, че тези банки за изминалата година си свършиха най-добре работата. Те дават кредити на, пред, на малките и средни предприятия, на обикновените домакинства. Тоест, те, що се отнася до кредитите, които се отпускат, дават около 14% в Италия. Така че, искам да ви попитам, имате ли някакво становище и какво е то? не сме критикували конкретна банкова система. Но все пак в, и в Европа има няколко различни бизнес модела на банкиране. Големи банки, на големи, малки банки, международни банки, национални банки и, и други. Така че не мисля, че стабилността на една банка зависи от специфичния бизнес модел или размера на банката. Може да има банки, които евентуално ще трябва да изчезнат, така както Марио Драги нарече, ги нарече зомби банки. с недостатъчни а, печалби в различните портфолиота, които имат. И за това всъщност, тъй като те, те не са доходоносни в по-голямата част от дейностите си, те не допринасят економиката, за това трябва да бъдат закрити. Но това ще стане само за детайлна оценка и е, ние няма да позволим да продължат да съществуват такива банки. Благодаря на госпожа Нои. А сега, от името на госпожа Тайсън, искам да се извиня, а, че тя не може да бъде тук. И, и е, да се извиня от нейно име. Давам думата на господин Антолини. Благодаря. Конкретен въпрос. Как предвиждате прехода? Системата ще бъде ли напълно оперативна от ноември? Си... Мисля, че всичко ще бъде засегнато. Как ще избегнете всякакви подобни дублирания относно а, различните а, дейности? Второ, относно финансовото докладване. Какво е предвидено, за да се избегнат двойни доклади? Идеята е да няма прекалено много информация, която ще се дава. И последен въпрос. Казаха ни, че ще има също надзор по база от 3 банките от груп 1 имат същия тип проблеми, както останалите. Може ли да направите обща оценка? Благодаря. Относно периода, преходния период, ще бъдем готови до ноември да започнем надзорният комитет на европейско ниво, да, със сигурност. Ще има много елементи, които ще бъдат включени. Също даваме приоритет на конкретни задачи. Вече правим разлика между това, което е абсолютно необходимо, което е част от амбициозен план, от график и така нататък, това, което, и това, което е просто добре препоръчително да имаме. И съм напълно убедена, че е, този график, който сме си изградили, е, ще бъде осъществен. Мислим също за преходния период – октомври. Провеждаме дискусии с национални компетентни органи, за да сме сигурни, че ще имаме а, плавно протичане на нещата, а не просто а, задръстване, така да се каже. Също относно дублирането на надзора, да, това ни е целта. Смятам, че регламентът прави ясна разлика между големите и не толкова големи банки. При все това, те всички са в една единна система. Единна система за надзор, едни и същи препоръки, едни и същи насоки, които се прилагат за всички. така че тук прави връзката и с докладването, какво ще се изисква по него. Признавам, че сега ние събираме данни, много данни за нужната оценка и смятам, че а, така трябва да се процедира. Относно бъдещото докладване, събираме данни от всички надзорни органи, както големи, така и не толкова големи. И това докладване идва от Европейските банкови асоциации. Това са технически стандарти, които се налагат. Има също така и други допълнителни критерии а, от ЕЦБ с цел заличаване на някои празноти. Ще има консултации, разбира се, преди да пристъпим към стъп, следващия етап и със сигурност а, ще гледаме да сме, ще, гаран... ще трябва да се убедим, че всичко е вярно, преди да продължим към следващия етап. И ще има много строго спазване на принципа за пропорционалност. Ще има упростено финансово докладване за малките банки ще имат други прагове за тях, така че да не се изисква прекалено много, да не се натварват прекалено много малките банки. И също няма да има задължение да се използва да се използват международните финансови стандарти за отчетност. Европейската банкова агенция позволява да се използват и националните принципи на счетоводството при такива случаи за малки или много малки предприятия. Тоест, изискванията са пропорционални на ресурсите на предприятията. Благодаря, госпожа Ной. Давам думата на госпожа Ула. Благодаря, госпожо Ной. Благодаря, че отново сте тук, така както го искахме. Има въпрос, има въпрос свързан с резолюцията. Бях докладчих сянка по темата. Това е по-общ въпрос, не технически. Не знам дали сте забелязали, че искаме да приключим бързо нас споразумение, а пък всъщност не знаем как ще бъдат изчислявани ам, таксите, които ще се прилагат спрямо банките. Хубаво, а, добре, но има нещо друго, което ме тревожи, когато се говори за значителни суми, много големи, и могат да предизвикат съответно ам, изкривявания в банковата система, аз се питам, не трябва ли точно там да задълбаем преди да подписваме споразумение. Защото ако не се казва, че има резолюция, че има фон, че има някакъв орган, но не се знае точно как ще се процедира, а пък ще се накърнят финансовите, обществените финанси в държавите. Мисля, че Генерална дирекция ЕКФИН няма накрая да каже нанесете корекции. Което означава, че ако запазим настоящата бюджетна политика, в крайна сметка да накоплатците ще плащат, защото намаляваме данъците върху големите предприятия и включително и банките. Та искам да ви попитам, не трябва ли системата да бъде много солидно базирана и обмислена, за да не стане така, че когато започваме да се проведе един вътрешен конфликт? Да, това е най-важната точка. Е, надзорните органи определено се сръточиха върху а, тези инструменти, които ще са ни необходими при взимането на подобни решения. Това е също най-важната точка и за тях. И разбира се, те не са данъчни експерти. Напълно съм съгласна с факта, че изчисляването на таксите, които банките ще плащат, трябва да бъде направено много внимателно и предполагам, че това може да бъде решено в един друг текст, за да не се забавя механизмът и да може и механизмът да се впише в тази легислатура. Но а, мисля, че точно тази сутрин в Financial Times а, прочетох една статия по темата и е вярно, че изкривяванията могат да бъдат много големи и наистина трябва да помислим по темата. Съвсем накратко. Добре, за вас е нужно да се изгради този орган, без значение дали този дамоклиев меч виси над нас. Определено си личи, че имаме добър конституционен юрист. Да, Считам, че всяка стъпка е добра. Ако имаме възможност да кажем, че този механизъм ще се изгради, при условие, че текста задълбочи въпроса, свързан с а, а, квотите и таксите, които ще плащат банките. Тоест, а, да се каже кое е условието и в коя област трябва да работим в последствие, мисля, че текста ще... Е- все пак ще има право да съществува. Но сте прави, че в момента в който ако се стартират плащането на таксите и банките почнат да се карат помежду си и в крайна сметка страда на коплареца, ние не бива да го позволяваме това да се случи. Тоест, но нека да консолидираме това, което вече може да бъде консолидирано и признавам, че по точката, която повдигате, може би не всичко е съвършено. Трябва да се направи проучване на въздействието и евентуално да намерим решение на този проблем. Благодаря. Господин Ламберт иска думата. А, добър ден, госпожо Нои. Вие сте тук редовен гост. И, и аз искам да се спра на въпроса за конфликта на интереси. Тук наистина изчетох тази статия, за която вие говорихте. И Оливър Уайман казва, че вие сте човека, който отговаря за тази оценка. И също така Същата фирма казва на британското правителство, заради банковия съюз Ситибанката е заплашена, защото се покамват европейските банки да а, се включат в а, търговията в еврозоната. И Добре е да има консултанти, но тези консултанти явно ядат от ръцете на всички. А, мисля, че темата е много деликатна и не можем да си позволим да използваме такива хора, които много пъти са забъркани и в не толкова славни истории на макроекономическата история на Европейския съюз. Не съм сигурна, че имахме друг избор защото в момента, в който избрахме този консултант, нямахме надзорен орган в Европейската централна банка. А, трябваше подкрепа на един екип, установен от хора, които идваха от генералната дирекция, екип, включващ командировани служители. Затова смятам, че опита на тази фирма или на която и да е друга, е опит на професионалисти и ние се нуждаехме от този опит. Успокоявам се с мисълта, че тази фирма беше избрана след тръжна процедура, която отговаряше на всички изисквания. Европейската централна банка винаги взема предвид всички критерии. Тази фирма отговаря и на етичния кодекс. Сега по вестниците се четат едни или други неща, не можеше ли да се избере друга фирма от друга държава, не мога да ви отговоря на този въпрос. Аз гледам на тези хора, като на хора, които работят с нас няколко пъти в седмицата, професионалисти, които отговарят на нуждите на Европейската Централна банка. Европейската централна банка играе водещата роля в този проект, въпреки че разчита на тази консултантска фирма за методологията. Ама давате ли си сметка, че тези хора а, са един, прескочили един вид китайска стена, ама тя е в Китай и вече няма. Та, тази фирма говори за лондонското сити и казва на лондонското сити, че Европейската централна банка приканва банките да върнат дейността си на континента. А вие сега казвате, ама тези, дето работят за лондонското сити, нямат нищо общо с тези, които работят за нас. Струва ми се малко наивно да смятате, че тези, които работят за вас, а, нямат допир до работата на колегите си, които работят за лондонското Сити. Това ме безпокои. Те просто си правят бизнес. Те а, ви съветват за начина по който вие да водите работата си и след това предават информацията на Лондонското Сити. Ако това а, допринася за БНП на Европа, хубаво. Ама все пак. А, доста съм обезпокоен. Вие казвате, ми нуждаехме се от помощ, нямахме друг избор, имаше тръжна процедура. Една публична институция, като вашата, която трябва да защитава общите интереси на институцията, не може да няма избор и единственият избор да бъде е, да се допитва до такава консултантска фирма. Много се извинявам, обаче ми се струва, че трябва да сложите край на този тип зависимост. Отговор. По въпроса за етичните правила. Всъщност надзорните органи на държавите членки имаха сходни въпроси. И за тази цел изготвихме договор – който имахме и етична клауза. И консултантската фирма прие тази клауза. Имаше стрикни правила относно използването на информацията. Така че направихме всичко възможно да се спазят етичните принципи. А сега че казвали на лондонското Сити, че Европейската Централна банка приканва банките да върнат дейността си на континента, не смятам, че Европейската Централна банка е поискала нещо от този род. Имаме си позиция, тя е официална. Никой не трябва да плаща, за да знае каква е официалната ни позиция. Просто казахме, че инфраструктурите, които работят с еврото, трябва да са на континента. Тази информация не е с търговска цел, защото тя е публично достояние. Струва ми се, че обстоятелствата, при които се провежда комплексната оценка, са изключителни – както казах, по това време нямаше надзорен орган в Европейската централна банка. Освен това, както видяхте от цифрите, които цитирах, задачата ни е огромна. Задачата не може да бъде изпълнена на национално равнище от компетентните национални надзорни органи. Така че мисля, че взехме по-малко лошото решение с оглед на изключително трудната ситуация. Вярвайте ми, процедурите в Европейската централна банка са безупречни в това отношение. Да, понякога е, са доста бавни процедурите, но те са безупречни. Бих искал и аз да ви попитам нещо. Може ли да кажете нещо повече за графика и за стрес тестовете? Да. Трябва да спазваме графика за прегледа на активите и за стрес тестовете. Има известно припокриване между края на оценката на качеството на активите и стрес тестовете. При стрес тестовете спазваме графика на Европейския банков орган. Трябва да сме готови да започнем стрес тестовете на време но изцяло изпълняваме графика. Благодаря ви за това, че дойдохте сред нас за първото ви публично изслушване. Следващото изслушване ще се проведе на 7 октомври. Няма представа кой ще бъде тук, но госпожа Нои ще бъде. Благодаря ви. Meeting the next second committee.